Е, колеги, е, Уважаеми колеги, нека да започнем гласуването. Първо, нека да проверим системата. Нека да направим проверка на системата за електронно гласуване. разбрах, че с тази нова система Vi pregherei di inserire la vostra... Машините би трябвало да работят, но сега моля служете в картите за гласуване в машината за гласуване и вижте дали вашето име се е появило на екрана. Ако това е така, това означава, че имаме връзка и можем да гласуваме. Ако не виждате името си на екрана, тогава просто моля, сменете мястото си, опитайте отново. Искате думата. Аз го направих, така както вие казвате, но искам да кажа, че явно не работи системата. И тъй като аз много често седя точно тук, не знам как ще процедирам за бъдеще. Allora, grazie per... Naturalmente siamo tutti d'accordo con l'onorevole. Благодаря. Всички сме съгласни с вас. Очевидно, тази система би трябвало да работи, но за пръв път, моля, примирете се с ситуацията и ако там, където седите, машината за гласуване, апаратурата за гласуване не работи, т.е. ако не виждате името си след като сте поставили картата си за гласуване, моля, опитайте отново на друго място. Например, мястото до вас, като не намерите апаратура, която работи. И така, нека сега да проверим. Моля сега гласувайте за. Натиснете зеленото копче. По този начин ще разберем и колко хора участват в гласуването. Започваме проверката. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 33 души са гласували. Кой има проблем? опитайте мястото до вас, ако вашето име не се появява на екранчето. Господин Танък, ако имате проблем, просто се опитайте да гласувате от друго място. Дали системата работи? Опитайте да гласувате от мястото, което е до вас. Ако името ви се появява на екрана, това означава, че апаратурата работи. И трябва да натиснете ковче, за да видите дали апаратурата работи. Нека още веднъж да проверим. Сложихте ли вашите карти за гласуване в апаратурата? И сега моля, натиснете едно от копчетата, зелено, червено или бяло. Започваме гласуването. Всички ли са гласували? Всички ли са изпробвали апаратурата? Добре. И така, сега 49 души са гласували, 36 за, 6 против, 7 въздържали се. Има ли още някой, на когото не му работи апаратурата на неговото място? Доколкото виждам, не всичко е наред. Va bene, allora abbiamo caso. Possiamo allora cominciare la sessione di... Добре, нека тогава да започнем гласуването. Първото гласуване е гласуване за раздел 3 от бюджета за 2010 година с докладче госпожа Нец. Нека да започнем с гласуване анблок, изменения от 5021 до 5016. Кой е за? Моля, само вдигнете ръка. Кой е против? Моля, вдигнете ръка. Въздържали се? Приема се. Гласуването анблок приключи. Приема се. След това 50-36. Е Изменение докладчика. Кой е за? Моля, втигнете ръка. Против? Моля, вдигнете ръка. Въздържали се? Приема се. 50-37. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Приема се. 50-38. Кой е за? Против? Приема се. ПДС 28. Моля, вдигнете ръка, който е за. Против? Като че ли се отхвърля? Може би най-добре е да проверим по електронен път. Започваме електронно гласуване по 5028. Започваме гласуването. Ено. Сега в момента извършваме електронна проверка. Електроникаменте. Моля, използвате картите си. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Possiamo chiudere la votazione. Eh, abbiamo, abbiamo raccolto il voto contrario. Видяхме, че гласувате против. И е така. Отхвърля се. Апаратурата не работи ли? Вие за или против сте или искате да кажете ви работи апаратурата? Така или иначе, изменението се отхвърля. Анке Качин. Господин Качин. Вие гласувате за, така ли? Двадесет и седем бяха за. 27 за, 29 против. Окончателният резултат показва, че 29 са против 29 против, 28 за. Отхвърля се. И така 50.08. Кой е за? Против. Приема се. седем за, против. Отхвърля се. 5011. 11 за, против. Отхвърля се. 5012. За. Против. Отхвърля се. 50, 27. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Приема се. 5009. Имаме разделно гласуване тук. Гласуваме само за втората част. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Приема се. Втората част се приема. 50-51. За. Против? Приема се. 50-49. Кой е за? Кой е против? Приема се. 51-49. господин Сала Франка. Да, заповядайте, имате думата. Мисля, че има недоразумение поради скоростта на гласуването. Аз казах вчера, че отеглям първата част на 50-51. Очевидно гласуването е било само по бележките. Мисля си, че точно това се получи. Председателят. Списъкът за гласуване посочва само бележките. Цифрите са отеглени. Така че вие сте прав, но това, което ви казвате, изцяло отговаря на списъка за гласуване. 5049 не е съвсем ясно. Нека да извършим електронно гласуване. Започваме електронното гласуване по 5049. Всички ли са гласували? Моля, гласувайте по електронен път. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 56 са гласували, 23 за, 32 против. Отхвърля се. Сега 50-52. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Приема се. Това означава, че 50-73 пада. 50-69 сега. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Отхвърля се. 50-29. Кой е за? Против. Отхвърля се. 50-26. Кой е за? Отпада, извинявайте, отпада. Петдесет 29 не беше приятел. За това ще гласуваме все пак за 50-26. Гласуваме за 5026. Моля, вдигнете ръка. Кой е за? Против? Приема се. Сега имаме гласуване на блок от изменения 5000 до 5065. Прав ли съм? От 5000 до 5065. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е за? Още веднъж. Ще гласуваме за всяко едно от измененията по-отделно. Господин Салафранко, имате думата. Ние бихме предпочели да нямаме гласуване анблок, защото има нюанси. Ние бихме искали 5000 да се гласува по-отделно. Отделно. Allora, la posizione dell'onorevole Sanafranca, che credo parli... Господин Салафранка, който говори от името на НП, смята, че 5000 трябва да се гласува отделно, а всички останали трябва да бъдат предмет на гласуване на блок. Или ви искате всичките да бъдат гласувани по-отделно, така ли? Uno, un emendamento per emendamento. Всяко едно от измененията по-отделно. Ако една политическа група иска да се гласува за всяко изменение по-отделно, ако не всички сме за това да гласувам анблок, то трябва да отчета ситуацията. Не мога да лиша никого от правото да поиска да се гласува за всяко изменение по-отделно. Опасявам се, че това ще отнеме много от вашето време, но ако ситуация е такава и така, започваме. 50-53. Извинете, започваме с 5000, с изменение 5000. Който е за, моля вдигнете ръка, който е против, е, Тигнете, отхвърля се. 50-53. Кой е за? Против? Приема се. 50-01 за. Ари. Против? Отхвърля се. 50-54. Кой е за? Против? Приема се. 50-68 за. Против? Приема се. 50.02 за. Против. Отхвърля се. 50.57 кой за? Против. Приема се. 50-58. Кой е за? Против. Приема се. 50-03. Кой е за? Против. Отхвърля се. 50-59, кой е за? Кой е против? Приема се. 50-04 за. Против. Отхвърля се. 50-60 за. Против. Приема се. 50-05 за. Против. Отхвърля се. 50-62 за. Против. Приема се. 50-63. Кой е за? Против. Приема се. 50-64 за. Против. Приема се. 50-06 за. Против. Отхвърля се. 50-65 за. Против. Приема се. Не питам никого дали се е въздържал. Мисля, че така ще бъде по-бързо, но ако искате да покажете, че се въздържате, Съобщете ми за това. 50-13 за. Против. Отхвърля се. 50-41 за. Против. Приема се. 50-42 за. Против. Приема се. 50 само бележките за, против, приема се. 50-33 за, против, приема се. 50-50 за, против, приема се. 50-55 кой е за? Против, приема се. 50-55 50-34 за. Против. Приема се. 50-70 за. Против. Отхвърля се. 50-30. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 50-68. Имаме разделно гласуване тук. Първата част за. Против. Приема се. Втората част. Искате електронна проверка. Добре. Започваме гласуване. Електронно гласуване по първата част по 5068. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Я чакайте малко. Не, извинявам се, почваме от начало. Начало на гласуването. По първа част. На изменение 5068. Тут е новотато. Всички ли гласуваха? Тут е новотато. Бенисимо. Кюза la Гласувахте ли всички? Добре, гласуването приключи. Резултати. 62 гласа, 43 за, 19 против, няма въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Приема се. Това беше доста ясно всъщност. Добре, нека проверим. Ясно като бял ден. Начало на електронно гласуване, втора част на 5068. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 62 гласа, 31 за, 24 против. Приема се. 50-31. За. Против. Приема се. 50-71. За. Дигнете ръка. 50. Е, отхвърля се. 50-32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-14 за. Против. Отхвърля се. 5043. Докладчик за. Против. Приема се. 5072 за. Против. Отхвърля се. 5017 за. Против. Приема се. Сега преминаване към 50-23. 50-61 съвпада с 50-17. 50-23. Докладчик за. Против. Приема се. 50-22 за. Против. Приема се. Ако сте съгласни, предлагам 50-44-5-6. свързани с възстановяването, да ги гласуваме анблок. Гласуване общо. 50, 44, 45, 46 за против, приема се. 50-35 за, против, приема се. 50-24 докладчик за, против, 50-25. Сега преминаваме към проекта на становище. Тук имаме списък на гласуване, с който започва от номер едно. За. Моля, вдигнете ръка. Против. А, не, извинявайте. Изменение на Лозинг. Лозинг и Майер. Номер едно. За. Против. Отхвърля се. Изменение 2 е за. Против. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Приема се. Изменение 4 за. Против. И това е отхвърлено. Изменение 5 за против. Приема се. Изменение 6 за против. Приема се. Изменение 7 за против. Приема се. Изменение 8 за против, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. Изменение 10 за, против. Чувам, че трябва да проверим. Изменение 10 на господин Ван Орден – Начало на гласуването. Електронна проверка. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 64 подадени гласа, 27 за, 36 против, отхвърля се. Изменение 11. Дигнете ръка за. Против. Отхвърля се. 12 за, против, отхвърля се. И сега изменение 13 за, против, приема се. Сега електронно гласуване за проекта становище с измененията, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Извинявам се. Имаше технически проблем, за това ще повторим гласуването. Окончателно гласуване по електронен път. Моля да подадете гласовете си. Гласувахте ли всички? Не работи ли системата? Картата ви не работи, така ли? Има ли карти, които не работят? Или пултове, които не работят? Бихте ли ни казали с дигане на ръка какъв е бил гласа? За какво гласувахте? Извинявайте, когато натискам зеленото копче, свети бялото копче. Може ли да вдигнете ръка? Просто ще ви преброим. Защото сега няма смисъл да ви моля да се местите. Значи, работи системата, но не толкова добре. За. Или сте? Добре, ще добавим вашия глас за. Сега вече всички гласуват и резултатите са 50 плюс 1, значи 50 гласа за, 6 против, 5 въздържали се. Проектът на становище е прият. Поздравявам нашия докладчик. Беше тежка работа. Con un, <laughs> sì, con qualche incidente, ma le macchine non sempre funzionano. Имаше технически а, несъответствия и проблеми. Не винаги работи добре системата. Господин Петерле искаше да вземе думата а, преди да се гласува неговия доклад. Давам му думата. Госпожи и господа, Този доклад е свързан с е, оттегляне на едно изменение, но нямах възможност да изготвя нов списък за гласуване. Изменение 38 е оттеглено. Има и още една техническа корекция, която съм длъжен да внеса. Свързана с броя на страните, ратифицирали споразумението. Сега вече те са не 26, а 27. Благодаря за тази е, е, прецизност. Сега преминаваме към гласуване. Става дума за проект на резолюция за споразумение за партньорство между Европейския съюз и Таджикистан. Започваме с параграф 24. За. А, извинявам се, казва председателят. Изменение 24. Против. Приема се. 25 за. Против. Приема се. 26 от докладчика за. Против. Приема се. Изменение 27. за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 28 за против, приема се. Компромисно изменение едно. За. Против. Приема се. 29 и 30 отпадат. Тъй, че продължаваме направо с 31 за против, приема се. Изменение 34 за, против, отхвърля се. Изменение 32 за, против, приема се. 33 за, против, отхвърля се.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 против, приема се. 40 за, против, приема се. Ако някой желая да се въздържи за ускоряване на процедурата, пропускам въздържането. Разбира се, че може да се въздържите, ако желаете. 41. За. Против. Приема се. Сега ще гласуваме 42 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Приема се. 44 за. Против. Приема се. 46 за. Против. Приема се. 45. За. Против. Мисля, че е отхвърлено това изменение. 47 за. Против. Приема се. 48 за. Против. Приема се. 49 за. Против. Приема се. Сега стигаме до компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. 50 и Изменение 50 и 51 отпадат, което е- това следва от приемането на компромис 2. Продължаваме с 52 за. Против. Приема се. 53 отпада, защото 52 беше прието. 54 за. Против. Приема се. След това имаме устно предложение за изменение. Няма да го повтарям, тъй като то е посочено тук в писмен вид на списъка за гласуването. Изменение 55 за. Против. Приема се. 56 за. Против. Приема се. 57 за. Против. Приема се. Изменение едно за. Против. Мисля, че се отхвърля, но не съм съвсем сигурен. Много съжалявам. Съмнявам се в резултата. Нека да го проверим електронно. Е, точка от преамбила 1. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Аз съм за. Гласува госпожата усно. Край на гласуването. 61 гласа, 26 за, 26 плюс 1, 33 против, значи се отхвърля. Изменение второ към преамбюла. За, против, приема се. Устно изменение на автора за, против, приема се. Изменение 3 и 4 отпадат, тъй като се прие устното изменение, изменение 5. За, против, приема се. Изменение 7 за, против, Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Отхвърля се. Изменение 8 на докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 9 за. Против. Приема се. Изменение 11 за. Против. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Отхвърля се. Не, извинявайте. Извинявайте, казва председателя, приема се. Изменение 12. За. Против. Приема се. Изменение 13 за. Не, извинявайте,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 Против. Приема се. Изменение 18 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 19 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 21 за. Против. Приема се. Изменение 20 за. Против. Отхвърля се. Изменение 22 за. Против. Приема се изменение 23 за. Против. Приема се. Сега нека да гласуваме електронно за целия проекто доклад. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 58 гласа. Дамата не гласува или не работи уредбата? Искам просто да знаем дали сте за или против. Значи 51 плюс 1, значи 58 гласа, 51 за, не, 53 гласа за, 7 против, няма въздържали се. Моля. А, искахте да се изкажете ли? Някой поиска ли думата? Пита председателя. Да, заповядайте. Искам да гласувам за. Вие гласувахте за, да, добре. 51 per voto elettronico e 3 per... Тоест, 51 са гласовете за. Според електронната система още 3 чрез ръчно гласуване. По този начин текста се приема. Поздравления за докладчика. На същия докладчик няма изменения. Начало на гласуването. Електронно гласуваме. Чи апарат за гласуване не работи? Значи, вашите гласове ще ги а, прибавим индивидуално към крайния резултат. Съгласни ли сте? Значи, два, Трима ще гласуват с дигане на ръка. А кой не може да ползва електронната си карта? Четирима души. Добре. Край на гласуването. 55 гласа за, 7 против, 1 въздържал се. С което предложението за предложението се приема. С което приключихме гласуването. Поздравявам докладчика. Вчера ви казах, че успяхме по настояване на госпожа Луначек. Госпожа Арно и госпожа Моран. Господин Моран, който по по принцип отговаря за Азия, да изслушаме него и госпожа Арно по въпроса за Афганистан. Ако сте съгласни, ще дам думата на господин Моран. Заповядайте. Господин председател, благодаря ви. I just like to touch on uh, two aspects. Бих искал да подчертая два аспекта от моето изказване. Ще помоля колегата Арно да допълни с описанието на ситуацията на място. Първото, което искам да разгледам, е вероятната възможност през следващите няколко мяс... месеца, какъвто и да е резултатът силната избирателна кампания на доктор Абдула вдъхна много увереност на таджиките. Те са добре представени и в сегашната администрация има много министри таджики. Важно е да осъзнаваме тази ситуация и да работим с представители на всички страни, за да успокоим страстите, доколкото е възможно. Това е нещо много важно след изборите. Важно е да имаме компетентна и ангажирана администрация, която е изцяло е ангажирана с осигуряване на политически устойчив Афганистан. Афганистан който има свободно и справедливо общество. За изборите ще кажа, че ключова роля е имала избирателната комисия, която получи пълна подкрепа от международната общност и разбира се от Европейския съюз. Това е решаващ процес, за който ще говоря малко по-подробно след малко. Що се отнася до бъдещето? Може би си спомняте, че през юни Съветът по общи въпроси призова Европейската комисия и секретарията на съвета и председателството да разгледат ситуацията, която ще се разви в Афганистан и да предложи препоръки през есента за това как могат да бъдат продължени нашите дейности в страната. Искам да говоря за това и за това как се разгръща тази дейност. Първо, не трябва да забравяме, че ние Постигнахме доста в тази държава за 2002 година сферата на образованието и здравеопазването, дори и от гледна точка на борбата с наркотиците. Страната сериозно се промени в сравнение с управлението на талибаните. Ние в Европейския съюз съсредоточихме нашата помощ в правилните сектори правосъдие, правоприлагане, земеделие – но също така имахме сериозни затруднения при извършване на дейността на мисията за наблюдение на изборите. Разбира се, ние смятаме да продължим тази дейност по време на следващите избори. Като цяло не можем да видим края на неблагоприятните процеси в Афганистан, но все пак, може би вече навлизаме в един етап, който може да ни доведе до едно пречупване към по-добро. Това означава, че необходимо да се повиши качеството на управление в Афганистан, трябва да се промени поведението на управляващите, но също това означава, че трябва да има борба срещу престъпността и корупция, трябва да бъдат утвърждавани човешките права, включително и правата на жените. Така че основното, според нас, трябва да бъде върху практическите средства за организиране на процеса, особено що се отнася до управление на страната на нивото на отделните провинции, на нивото на отделните общини. И това е едно много голямо предизвикателство. Специална дейност трябва да бъде полагана, за да бъдат обучени хората, които работят в органите на управление на всички равнища. Необходимо е наистина да бъде укрепена тази дейност. Европейския съюз трябва да остане водеща сила, която подпомага изграждането на полицията и съдебните органи. Но за това са необходими и ресурси, човешки ресурси, финансови средства. Ние работим по това и много държави членки ни подкрепят. По сложния въпрос за примиряването и реинтеграцията, ние смятаме, че трябва да подкрепяме Афганистан в усилията за преобщаване на бунтовническите елементи в обществото. Но разбира се, този процес трябва да бъде оглавяван и ръководен от самите афганистанци. Стратегия за национално развитие на Афганистан обхваща периода до 2013, но ще е необходимо да има нов план за политическо развитие след 2010 година. Някои от тези елементи, които ние предвиждахме там в момента, като че ли отидоха някъде на периферията. И последната препоръка на мисията на наблюдателите трябва да бъде част от нашата бъдеща работа. И се ни необходими и допълнителни мерки, като например подходяща стратегия за работа с медиите. По този начин бих искал сега да дам думата на колегата Арно, която ще ни запознае с ситуацията на място. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. За щастие днес не съм в Афганистан, а тук при вас организирахме тази акция, която беше много необичайна. Става дума за един много важен политически инструмент за Европейския съюз, приложен под ръководството на комисията, а именно наблюдението на изборите. Ситуацията в Афганистан беше много необичайна. Това бяха първите избори, контролирани и провеждани от много време не само от самите афганистанци. През 2005 година също присъствахме, през 2004 също, за да подкрепим населението, но а, тогава изборите се проведоха с подкрепата на международните организации. По отношение на сигурността, предизвикателството беше много голямо и тази мисия като цяло беше много необичайна. Изпратихме някои наши сътрудници за два месеца там и трябваше за тях да вземем много мерки за сигурност. Ние присъствахме на колкото е възможно повече е, места. Освен това нямаше делегация от Европейския парламент. Това е много необичайно. Обикновено ние паралелно и дългосрочно извършваме наблюдението, както ние, така и парламента, но ние изключихме с парламента споразумение, той да проведе краткосрочното наблюдение, но в конкретния случай това не беше възможно. С подкрепата на всички страни е, и Норвегия и Швейцария, с които имаме специални споразумения и това са страни, които имат много опит. Съставихме един екип, състоящ се от около 100 члена тези членове присъстваха в различни регионални центрове, 22 националности, т.е. европейските държави, канадци, норвежци и швейцарци също а, участваха в тези екипи. А, Предвидено беше политическа фигура да води тази, тази мисия, за да не направи доста по-убедителна, много по-убедителна, отколкото администратор като мен я беше ръководил. Комисарката Бенита Фереро Валднер го направи по ръководството на мисията – към края на миналия мандат беше помолен Филип Морион да поеме този мандат. Той беше работил за нас в Конго и в Босна. Той прие да ръководи тази извънредно сложна мисия нямаше голям ентусиазъм, ако мога да се изразя дипломатично за осъществяване тази мисия в Афганистан, поради проблемите със сигурността. Сега, за а, резултатите от мисията. Започнахме с наблюдението на изборите два месеца преди самите избори. Законод законодателната работа, която беше извършена и работата извършена от Комисията за наблюдение на изборите на Афганистан беше много добра и предвид на извънредно трудните обстоятелства изборите бяха проведени сравнително добре установихме, че а, много а, граждани отидоха да дадат а, своя гла, глас. Имаше а, смъртни случаи, но като цяло изборите преминаха добре. Ние успяхме да наблюдаваме голяма част от страната, заедно с местни наблюдатели и представители на други организации, които бяха заминали специално за Афганистан с тази цел. С оглед на трудните и сложни обстоятелства, изборите не преминаха зле. Административната рамка също не беше лоша, но Господин председател, не знам дали видяхте временната декларация. След самия ден на изборите започнаха структурни проблеми. Един от най-важните проблеми бяха грешките в избирателните регистри, избирателните списъци, което затрудняваше контрола на броя на избирателите. При афганистанците този проблем е особено специфичен, както може да си представите. Други обезпокоителни елементи бяха следните. Медиите Е, отделиха повече място на действащия президент, но това може да се установи и в други държави. Е, установихме, че осъществяването на нашата програма беше трудно. Ние заминахме за Афганистан, за да помогнем на населението. Все още присъстваме на място. Там работи малък наш екип, който се занимава с преброяването на гласовете. Следи начина по който се извършва това все повече въпроси за измами е, по време на изборите се, се повдигат. Обърнахме се към е, арбитражната комисия на изборите. а Тази комисия Е, тази комисия членуват трима не афганистанци. Заедно с тях разгледахме е, жалбите и помолихме кандидатите да не провъзгласяват своята победа преди окончателното преброяване на гласовете. И до този момент успяхме да контролираме ситуацията и не се стигна до изтъпление. Сега няколко думи за е, избирателната активност. Ние си бяхме поставили за цел изборите да бъдат проведени в условия на сигурност, всички да бъдат включени, да бъдат представителни, така че избирателната активност беше важен индикатор за нас. Избирателна активност от 40% в Европа се счита за много добра. В Афганистан не знам дали такава избирателна активност е добра или лоша. Друг проблем беше фактът, че повечето наблюдатели в самия изборен ден не бяха в състояние да извършват надлежно наблюдение. Това установихме както в е, северната, така и в южната част на страната. А, Мнозина афганистанци се въздържаха от участие в изборите поради проблеми с личната им сигурност. Сега възниква въпроса как афганистанците гледат на изборния резултат, особено у нези, които нямаха възможност да участват в изборите в около 60 избирателни секции беше извършен проверка, като първи резултат Казай беше победителя, а при второто преброяване неговата преднина се ступи, а и тази сутрин получихме резултата от 60 избирателни е, секции. 60% за Казай, около 30% за е, е, и 11,6% за третия кандидат. Преприемането на гласовете все още не е завършил. Ние информирахме международната общественост, че между 3 и 7 септември ще може ще могат да бъдат публикувани а, предварителни резултати, най-вероятно към 7 септември, а не на 3. Сега, какво означава предварителни а, резултати? Това означава резултати, които не са окончателно проверени. Бюрото по жалбите ще се занимава с подадените жалби. До този момент са подадени 20 000 жалби. 600 е достатъчната бройка, която може да повлияе на избирателния резултат. И комисията по жалбите ще реши кои жалби ще бъдат разгледани и кои проблеми, е, за които са подадени жалби, ще се отразят и ще повлияят на изборния е, резултат. Всъщност това очертава мащабите на предизвикателството. Е, трябва да се довърши работата до 17 септември. Важното е, че Крайният резултат може да бъде удостоверен само след като комисията за избирателните жалби е валидирала вота. Това трябва да се направи на 17 ти и от 17.21 трябва да се извърши и удостоверяването на изборните резултати. И така, господин председателю, нашият екип е на среща. Ние сме на място. Опитваме се да събираме информация от всички възможни участници за аномалиите. Е, опитваме се да имаме достъп до всички заинтересовани и ще видим дали ще има или няма да има втори тур. Според Афганската конституция, има втори тур, ако на първия етап никой кандидат не събере повече от 50% от гласовете. За момента нищо не може да се каже още. И е, за това ние много внимателно изслушваме всичките си събеседници, защото За момента не може по никакъв начин да се каже какво е нивото на участие, броя на участниците в изборите на избирателите, какъв е резултата и какво ще е отражението на всички тези процедури за обжалване. Трябва да ви кажа, че в момента от всички страни постъпват жалби. Може да ми кажете, че това не е твърде добре, но за момента поне те играят играта. Системата функционира и комисията си върши работата. Това мога да кажа на този етап и разбира се, много важно е е, какви препоръки ще може да направи екипът на мисията за наблюдение на изборите е, от страна на Европейския съюз? Надяваме се, че ще можем да усъвършенстваме системата, както в законодателно, така и в чисто практическо отношение, макар и да е кратко времето. Се надяваме, че такова усъвършенстване ще бъде извършено, за да бъде подпомогнато с съграждането на демокрация в Афганистан. Защото има законодателни избори парламентарни избори през юни 2010 година. За това трябва да направи максималното в Афганистан на основата на препоръките от експертите. Но разбира се, тези препоръки ще постъпят след като се оповестят окончателно резултатите и до началото на октомври. Трябва да имаме ясна представа за положението най-напред. Е, казвано ни е, че сме е, малко наивни, че нещата са прекрасни. Всъщност, нещата бяха много по-добре от това, на което можехме да се надяваме в условията на Афганистан. Това не е демокрация обичайна. Е, има проблеми с сигурността. Е, трябва да се наричат нещата с истинските им имена. Е, но разбира се, много има да се направи и трябва да се обърне внимание на проблемите, които сме констатирали. Като най-вече трябва да направим тъй, защото е, нормалната избирателна процедура да бъде зачетена. Благодаря, господин председател, Ако желаете допълнителна информация, на ваше разположение сме. Ringrazio sia il dottor Moran che la dottoressa благодаря. Както на доктор Мор, така и на госпожа Мобуха за това, което ни казаха. Нека започнем с човек, госпожа Луначек, която искаше това допълнение в дневния ред. Благодаря, господин председателю. Много благодаря на комисията, на нейните двама представители, за това, че дойдоха тук е, при такова кратко предизвестие, за да ни запознаят с позицията си за произвеждането на изборите. Всъщност, вие вече очертахте някои от проблемите. Причината, поради която аз и моята група искахме да бъде проведена тази дискусия, е съвсем елементарна. Европейският съюз има мисия за наблюдение, в която е инвестира определена парична сума. И малко се подразних, както преди, така и след гласуването, от доста ентусиазираните коментари за това как са протекли изборите. господин Морион каза, че като цяло изборите са били добри и справедливи. Мисля, че госпожа Фереро Валнер каза нещо в същия дух, че става дума за нещо много хубаво за афганския народ и за демокрацията. Но, както вие казахте, е имало големи проблеми. Този е, ентусиазъм е бил по-скоро в сферата на пожелателното, тъй като а, а, всички се надяваха избирателната активност да бъде голяма, населението да участва и Европейския съюз беше склонен да си затвори очите пред това, че имаше действително огромни проблеми и поради тази причина искахме да проведем настоящото а, обсъждане. Защо защото, както а, вие казахте, а, че а, в комисията по жалбите са подадени около 3000 жалби, касащи различни проблеми, примерно, че са пуснати фалшиви бюлетини, много повече, отколкото са били на разположение. Други бюлетини са изчезнали от е, урните и особено, що се отнася до жените, е било гласувано от името на жените. Самите жени са нямали право да е, на Фундацията за свободни и честни избори в е, Афганистан докладва, че са били затворени 650 избирателни секции, предназначени специално за жени и 1500 избирателни секции са отворили с един час закъснение след началото на изборния ден. Освен това е имало масирани заплах от страна на правителството и от местните власти и от страна на силните мъже, които са принуждавали е, отделни избиратели да гласуват за един или друг кандидат. Тоест в този смисъл изборите не са били напълно честни и е, свободни. В северната част избирателната активност беше по-голяма, отколкото очаквахме, но не и в южната част. И за това за мен беше очудващо, че представителите на Европейския съюз смятаха, че изборите са протекли по един страхотен начин, а в действителност това не беше така. Аз имам голям проблем с това, защото, защото това всъщност е отказ да се види реалността и действително случилото се в Афганистан. За мен е е важно да се види какви трудности а, е имало, да се види колко големи са били опитите за а, манипулиране на изборния резултат. А, защото ние трябва да сме наясно дали казай действително е получил мнозинство а, или не. А, защото ако той е получил мнозинството, това ще бъде добре за бъдещето на а, Афганистан. Абдула Абдула а, а, сам каза, че а, той е видял голяма част от а, тези опити за манипулиране на избълния а, резултат. Аз съм работил дълго време за Фундацията за наука и политика в Берлин господин Томас Род, който е сътрудник на ОНЕ за мисията в Афганистан. Цитирам го в момента. За афганистанските условия изборите също не протекоха добре. Тоест той също е на мнение, че е, е имало измами по време на изборния ден. Това е човек, който познава Афганистан. Тоест тук е имало масирани опити за манипулиране на резултата. И затова за мен беше изключително объркващо от това, че Европейския съюз не призна това още от самото начало. Ние, естествено, всички желаем в Афганистан всичко да бъде чудесно, но това не бива да ни кара да не виждаме истината. И затова от страна на комисията и от страна на комисарката, според мен беше важно а, да се каже истината. А, в момента да се каже истината, че изборите не преминахме толкова добре, колкото ние сметнахме а, от начало. И затова също, а, е, ние също очакваме да видим какво ще излезе от а, е, тези а, е, избори. Важно е да се каже, че че е, Европейския съюз не е видял една част от проблемите, заслепен от собствените си е, надежди. Е, и за това имам редица въпроси към вас. Вие казахте, че ще ни представите предварителни резултати. Мен ме интересува Как е, оценявате ситуацията между Касай и Абдула Абдула, между тях двамата? Е, вие казахте, че за щастие е нямало е, ексцеси, хората очакват да видят какъв ще бъде резултата, но мен ме интересува какво какво според вас ще стане, като се обяви резултата, примерно, че Казай печели с 55%? Ако Абдула Абдула получи 40%, неговата загуба, загуба ще бъде минимална. Какво означава това за бъдещето? Съществува ли възможност двамата да продължат да работят заедно или заобщо какво мислите по, по, по въпроса? Каква е вашата информация директно от Афганистан? Ето, това ме интересува. И, а, както вече казах, а, ви моля а, тази критика, която ви отправихте, да бъде е, включена в изказванията на комисарката и на Филип Морио, защото, както вече казах, първоначалните им изказване се е, различавах от фактите. Давам думата. на колегата Сала Франк. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на представителите на комисията за това, че така светкавично се явиха пред нас, незабавно след като правихме към тях искането си. Искам да кажа, че не споделям по никакъв начин твърденията на колегата, изразени току-що. Макар, да съм съгласен, че е било важно комисията да сподели с нас информацията за участието в изборите. Информацията, която постъпва от мисията за наблюдение е важна. Всъщност, мисля, че доста се преувеличават съобщенията. Не е казано, никой не е казал, че е било всичко прекрасно, че е имало голям ентусиазъм, че такива неща. Не, не мисля, че е имало някакъв ентусиазъм въобще, дори в изказванията на госпожа Фереро Вълнер. Е, също така прочетох изказването на господин Морион. Мисля, че ако има дума, която не можете да използвате, това е ентусиазъм, защото в първия абзац комисията казва, че има много сериозно влушаване на положението по време на процеса е имало пет атаки, атентати с коли натоварени с взривове, 11 души са загинали. Има хора, които са били заплашвани и, и, и Рязани са им пръстите за това, че са гласували или че са искали да гласуват. Така че е, всичко друго, но не е ентусиазъм има в такива а, констатации. Е, е, всеки в е, е една мисия за наблюдение на изборите, е, съставена от Европейския съюз, знае, че трябва да се опитате максимално коректно да реагирате с оглед на общата ситуация в кратък срок. Е, избирателният процес е, не се ограничава само до изборния ден. Е, тук се добавя преценка на администрацията и нейната работа, на третирането на жалбите, връзката с медиите и достъпа до тях, финансирането на избирателния процес, дали е било достатъчно и коректно. Ние тук и сега няма да измислим решения за ситуацията в Афганистан. И имало е делегация, и господин Хаует е бил в нея, генерал Морион. Също е бил член на тази делегация. И creo que lo que en estos momentos hay que hacer como Unión Europea es apoyar a la аз мисля, че трудно може да се намери човек, който да излезе срещу генерал Морион от към познания, познания за страната и опит в наблюдението на избори. Вярно, че целият този процес струва доста пари, обаче това въжи за цялата международна общност. Мисля, че ние трябва да подкрепим процеса на демократична консолидация в Афганистан. Това е кауза. И не само от другите, но и Европейския съюз трябва да се прояви като сила, която се бори за мир, демокрация и стабилност в страната. Значи, Европейската комисия е, е поела много сериозен риск за своите представители и въпреки този риск се е озовала в страната, присъствала е там. Генерал Морион е най-компетентният човек, който би могъл да ни представлява там. И четейки предварителните коментари, изготвени от него и от комисаря, мисля, че те са много добре претеглени. И за това мисля, че ние можем само да им кажем подкрепа в начина, по който те се справят с едно изтварено тежко положение. Е, господин председател, мисля, че трябва да проявим търпение, да видим какви ще са резултатите от изборите, е, органите натоварени с произвеждането им, какви решения ще обявят. Това, което е сигурно, е, че избори са произведени при изключително тежки и напрегнати обстоятелства и, и за това мисля, че трябва да приветстваме коража на афганските хора, които отидоха до изборните урни. Но трябва много да внимаваме, когато правим оценъчни е, решения. Е, трябва първо да се обявят резултатите. И тогава нали, да се произнасяме. Е, компетентният орган, който разглежда жалбите, трябва да се отнесе много сериозно към а, работата си, а, защото от него зависи дали ще бъдат обявени за валидни изборите. За това смятам, че трябва а, да засвидетелстваме най-дълбокото си уважение към Европейската комисия, която е, пое огромна отговорност с наблюдението на тези избори и трябва да поздравим генерал Морион за неговото участие защото те с риск за себе си а, са показали нашата солидарност с онези, които се борят за демократично консолидиране в Афганистан. това е първостепенна задача на органи като нашия парламент. заповядайте, имате думата. Господин председател, специалният представител на Европейския съюз в Афганистан и Пакистан – за съжаление, не можа да дойде днес. И неговото присъствие днес би могло да ни помогне да имаме още по-задълбочена дискусия. Не само за изборните процеси, но и за цялостната обстановка в Афганистан и Пакистан. Една от целите беше да се осигури защита на интерес на европейските племена. А, за това от името на европейските племена искам да кажа, че нашата дискусия е типичното обсъждане това е дали чаш е половина пълна или наполовина празна има добри доводи и за и против. Може би можем да съгласим с едно изказване, че изборите бяха положително явление и че те много добре отразиха трагичното положение на тази страна. Но може би трябва да се добави, че не трябва да позволяваме да затъваме в вътрешните политически дрязги в Афганистан – във времена, когато и в САЩ, и в Европа политиците и медиите говорят за ситуацията в Афганистан като един решаващ повратен момент. Генерал Морион говореше за увеличаване на военното присъствие в Афганистан. Ако искаме да сме реалисти, трябва да кажа, че в момента се увеличава военното присъствие, само че не на Европейския съюз или на САЩ, а на талибаните. В САЩ в момента върви сериозно обсъждане как да се реагира на тази твърде тревожна ситуация. Това е дебатът, който трябва да проведем. Едва ли ще можем сега да го проведем, но аз мятам, че е спешно за среща между нашата парламентарна комисия, господин Секи и господин Морион. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Съгласна съм с последното изказване. Трябва да имаме задълбочен дебат. Моята група, Обединената европейска левица, никога не е била за военна намеса в Афганистан. Това е нашата позиция от 2001 година и ние продължаваме да застъпваме тази позиция. Обама каза, че той иска да преодолее ситуацията с човешките права в Афганистан, правата на жените. Също така да се спре засаждането и отглеждането на опиумен мак. Знаем, че експерти казват, че тези избори всъщност се свежда до една военна стратегия, Мисля, че трябва да се вслушаме в думите на генерал Макристъл, който говори за една военна стратегия. В моята група, разбира се, високо ценим Европейската комисия, но реалността е, че тези избори, в които и двамата кандидати Карза и Абдула, представляват две различни реалности – Единият като че ли е по-фундаменталист, другия по-малко, но като цяло те не са особено различни. Господин Карзай е фундаменталист. Той иска да върне Афганистан назад в миналото, особено що се отнася до правата на афганистанските жени. Афганистанските жени нямаха възможност да гласуват. И виждаме, че фереджето, символ на феодалното потисничество, става не просто нещо обичайно, но и нещо, което се увековечава. Вчера имаше още един бомбен атентат и беше убит ръководителя на разузнавателната служба на Афганистан. И жени не се допускат в афганистанския парламент. Дори има жени, които са избрани за депутати, но те не могат да работят като депутати, дори трябва да се крият. Ние имаме нужда от една по-адекватна реакция, отколкото тази, която имаме в момента. Не можем да разглеждаме тези избори като свободни, честни и демократични. Те изобщо не са такива. Ние в Европа сме цивилизовани, интелигентни хора и трябва ясно да заявим, че ние искаме в Афганистан да има управление, което ние да можем да одобрим. Ние искаме да има по-добро, по-силно управление там. Искаме да има такъв преход и ние да го подкрепим. Затова трябва да имаме един по-задълбочен дебат, по-задълбочен, отколкото днес, защото който и да спечели Карзай или Абдула, ще спечелят военните ръководители, а ще изгубят жените, които ще продължат да са обект на феодално потисничество. Затова военната намеса не е това, което ще подпомогне националното примирение и възстановяването на страната. Не. Военният вариант, е, особено предлаган от САЩ, не е никакъв вариант. Затова смятам, че трябва да имаме задълбочен дебат. След 8 години на прилагана военна стратегия трябва да обмислим едно друго решение за проблема. Благодаря ви. Благодаря, господин Майер. Господин Хедгинс има думата. Благодаря, господин председателю. Много от това, което исках да кажа, няма смисъл дори да го споменавам, вече бе казано, но съм съгласен с това, което първоначално каза госпожа Луначек относно общия подход. Е, наистина, Искам да подкрепя направените бележки. Е, можем да се съмняваме е, в е, справедливостта на изборите, като се имат предвид сигналите, които са поступили. Има около 2500 жалби от всевъзможни естества включително това, че е, избирателните урни са били пълни с бюлетини предварително. Що се отнася до щатите, те смятат, че трябва да има а, повторно произвеждане на изборите под някаква форма. Освен това, има разлика между пащуните и останалите е, афганци, които се представляват съответно от различни кандидати. Е, не трябва да се заблуждаваме, че ако този, който изгуби изборите, успори резултатите, неговите подкрепящи го ще се чувстват по същия начин. По същество. Не е ли съгласен комисарят, че господин Холброк много уважаван американски дипломат е подчертал, че е необходимо да се произведат изборите повторно и не трябва ли да се солидаризираме с това. На второ място, не знам какъв е ефекта на договорите, сключени от афганското правителство или подкрепените от него лица. Е, тези договори се сключват с лица преимуществено а, с, съдоговорители от чужбина. Това а, не се ли отразява отрицателно на афганците, които не могат да участват? На трето място. Има ли индикации по време на изборите или след тях, че има нещо свързано с затваряне на границите. Прави ли се нещо за затваряне на границите? Голяма част от проблемните хора всъщност са в Пакистан, а не в Афганистан. Това е проблем, който трябва да се реши чрез дипломатически, военни приоритети и приоритети подчинени на здравия разум. И е, на последно място, е, доста британски войници загинаха там, войници с друго гражданство също. Много е трудно, като подкреп, подкрепящ нашата интервенция, интервенцията на Запада в Афганистан, ние да обосновем, все по-трудно става да обосновем е, необходимостта от това войници да бъдат убивани в Афганистан – доколкото тези избори се организират с цел демокрация, като казваме, че неколцина от тях са били убити, защитавайки избирателна секция, само когато трима души са успели през целия ден да минат там да гласуват. Мисля, че това е, е показателно за факта, че ние колективно не успяваме да се справим с проблема. Ние би трябвало да помогнем цялостно на Афганистан да си реши проблемите или да излезем от там. Не можем да си служим с половинчати мерки. Господин Бревис. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа няколко думи по това, което чух до този момент. Скъпи Колеги, Аз а, е, е, мисля, че Европейския съюз и Обединените нации не предоставиха достатъчно подкрепа. Преди а, е, и изборите беше прият а, закон, а, който накърнява човешкото достоинство и правата на жените. След като на жената в Афганистан може да се гледа като на вещ, която обаче същевременно има право да гласува. Това не е демократично, въпреки че мнозина се опитват да твърдят, че Афганистан се демократизира. Не можем естествено да очакваме изборите в Афганистан да преминат така както в Европа, но от страна на Съединените щати се упражнява натиск и съществува един политически предразсъдък, който ни пречи да назовем нещата с истинските им имена. Десет дни след изборите все още нямаме а, резултати. Има упреци за фалшифициране на изборните резултати. Много афганистанци а, не са участвали в изборите. Как изобщо можем да твърдим, че е имало положителни а, елементи и как може с оптимизъм да гледаме в бъдещето? Европейския съюз играе в тази част на света много важна роля и трябва да се занимае с въпроса по какъв начин могат да бъдат утвърдени демократичните ценности и правата на човека. Не бива да забравяме, че тази ситуация ще доведе до огромна миграционна вълна към Европейския съюз. В момента от тази емиграционна вълна страдат най-вече средиземноморските страни. И ако тези хора, тези емигранти не могат да се върнат, в своята родина, те ще нахлуят в Европа. О, още един въпрос. Вярвате ли, че при условията, при които се проведоха изборите, можем да говорим за резултат, който изразява волята на народа? Благодаря, господин Плеврис. Господин Маталто. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. Начина по който се развива дебата оставя у мен впечатлението, че някои евродепутати не познават много добре реалното положение на място в Афганистан. Ако сте очаквали нормални избори в Афганистан, много сте били наивни. Не става дума за това да се произведат а, свободни и справедливи избори, а за това дали ще се произведат избори или не. Положението на място е много по-лошо, отколкото можете да си представите. Когато бях в Афганистан, бях член на Комисията за специални отношения с Афганистан и когато сте там, разбирате, че има само някаква форма на управление. Форма на управление само в някои области, в някои области и части от области. Останалата част от страната е практически неуправлявана а, и неуправляема. Останалата част от страната живее в терор. Сигурността е несъществуващо понятие. И можете да сравните положението с произвеждането на избори във военна зона – ние се опитваме, според мен, в този дебат да очертаем някои параметри, които обаче са неприложими към Афганистан. Защото всички знаят, че Афганистан е извънредно специален случай, който няма аналог другаде. Там има война, Не става дума за това да окоръжавате хората да гласуват. Обратното е, хората биват заплашвани да не гласуват. И ако се опитваме да сложим на везните тези факти и да преценим дали изборите са били успешни или не, всички трябва да признаем, че може би не са били свободни, не са били справедливи. Не можете да произведете избори в държава, която се раздира от вътрешна война. Но, каква е альтернативата? Альтернативата щеше да бъде да няма въобще избори. Нямаше альтернатива. Значи, въпросът беше или да има избори, или да няма избори. Не е бил въпросът да произведете избори при нормални обстоятелства, защото там обстоятелствата са изцяло ненормални. Когато ние бяхме в Афганистан, а, нашия хотел беше нападнат и Кабул не е безопасен. Ако смятате, че Кабул е безопасен, разберете, че това не е вярно. Не можете да си излезете от хотела, не можете да излезете на улицата, освен ако нямате охрана. И при тези обстоятелства смятам, че в крайна сметка, ако нямаше избори, това щеше да покаже, че всички усилия, полагани за е, довеждане на нещата в Афганистан до някакво по-нормално положение, са се провалили. Вярно е, че е важно да се говори за това, че жените са облечени в бурка. Вярно е за това, че се връщаме до положението от 2000-та година. Но Ситуацията в Афганистан, а пък аз бях там доста време с генерала, е такава, че ако не бяха произведени избори, щяхме да обесмислим целта на всичките усилия, полагани от свободния свят по отношение на Афганистан. Благодаря. Conclude il dibattito l'onorevole Neitz che ha facoltà di intervento. Е, нека сега да приключим дебата. Господин председател, уважаеми колеги, няма да се преструвам, че съм специалист в Афганистан. Не съм. Господин Морюн беше специалист, който представляваше нашата група в Афганистан. Точно за това той беше надоверен с ръководна роля в тази мисия на наблюдатели. Дейността на мисията беше извършена в условия, които са много сложни. Трябва да сме наясно, че необходимостта да се представи изявление много скоро след закриване на избирателните секции. Не може това изявление да се бави с дни, дни. Необходимо е в рамките на 2-3 дни да се излезе с изявление. И това е нещо, което е много трудно, защото трябва да се спази баланс. Много е трудно от разстояние да се каже, ако бях аз, сигурно щях да го напиша по-добре, но фактът е, че наистина афганистанския народ излезе на избори, че гласува това е наистина сериозна победа. Аз искам да се прояви разбиране към този натиск да се излезе бързо с изявление. Европейския съюз е не е единствен, който е изпратил своя мисия. И тази мисия трябваше да работи координирано, съгласно с други мисии. И също така трябва да се потърси едно общо послание. И това послание трябва да бъде максимално балансирано. Така че аз бих искала да ви помоля да проявите разбиране към формулировките, които са били използвани. Също така, двамата представители на комисията казаха, аз самата съм била в Замбия, но наистина изборите не приключват, докато не е преброен последния клас. И в толкова сложни условия, каквито са в Афганистан, когато се забави структурираното представяне на изборните резултати, дори да имам инстинктивно възхищение, което изпитвам господин Холбрук, не смятам, че е своевременно все още да се обявяват публично резултатите. Много е рано. Разбира се, лесно е да се говори отстрани. Какво ние бихме казали? Ако американците бих казали за изборите в някои от нашите държави членки, а, това всичко е много добре, само че вие трябва да повторите изборите, защото разликата между двамата основни кандидати е много малка. Бих искала да кажа най-похвални думи за цялостната дейност – за мисията наблюдатели, която е работила в изключително трудни условия. Освен това искам да подкрепя предложението, което беше тук направено. И надявам се, че и говорителката на групата на зелените ще съгласи. Мисля, че трябва да следим много внимателно ситуацията в Афганистан и да имаме един много по-задълбочен и широк дебат за ситуацията, за това какво е сегашното положение към какво да се стремим и кои са най-благоприятните тенденции, които трябва да осигурим. Благодаря ви. Благодаря ви. Бл... Благодаря, госпожо Нейц. Госпожа Луначек се е, пожела да се изкаже още веднъж. Благодаря. От всичките изказвания, които чухме, е, съм предизвикана. Е, искам да добавя нещо по първото, което казах. Разбира се, всички си даваме сметка, че положението в Афганистан е трудно. Не е това идеята. Моята идея беше, че е, според мен е, тази редакция на изявленията веднага след изборите не беше съвсем уместна. Така се създаде впечатлението, че изборите са били много по-положителни като е, феномен, като явление, отколкото сега разбираме, че са били. И искам още веднъж да призная високата роля на комисията и да задам повторно въпрос. Но преди да задам въпрос, господин Обиос, е, каза, че чашата е наполовина пълна и наполовина празна. Знам това, обаче там има мисия на Европейския съюз. Въпросът е да се види какво е могло да се свърши по-добре. Естествено, че съм съгласна, че всичко е било много трудно. Все пак, искам да изразя съгласие с това, което каза госпожа Нейтс и някои други колеги, мисля и вие, господин Обиолс, че за нас ще бъде добре да минем на друг етап и да помислим от какви стратегически промени се нуждаем в Афганистан. Ясно е, че само военното решение не е решение. В течение на годините е имало твърде малко парични инвестиции, твърде малко ресурси са се налели там. В социалната стабилност, в економическата стабилност – малко инвестирано с цел хората в Афганистан наистина да почувстват, че могат да изградят сами страната си. Мисля, че в това отношение също а, трябва да правим повече и в Европейския парламент да поговорим повече за това. И също колегата и там от среща съжалявам, че не можах да запомня името ви. Вие запитахте каква е била альтернативата. Аз нямам против, че тези избори е трябвало да бъдат произведени. Категорично да. Но ние като Европейски парламент трябва да се запитаме как е минал процеса и какво може да се направи сега. И тук идва въпросът ми към комисията. Ако бъде произведен следващ кръг на изборите, вие какво ще правите? Какъв ще е процесът, който вие ще възприемете, за да гарантирате наличието на реален регистър на избирателите? Защото това е било проблем до сега. Какво ще стане сега? Е, изборите ще бъдат ли е, такива, че да се вярва повече на резултатите? Не знам. Знам, че въпросът е, е ми е труден, е, но може би имате отговор. И още нещо. Е, е, става дума за стабилност в обществената и економическата сфера и не само за жените. Е, има и въпрос е, друг тук, да се изгради истинска администрация. И мисля, че тук също трябва да помислим за стратегия и много повече да обърнем поглед към гражданските аспекти на съзиданието в Афганистан, наистина за да помогнем на хората, които живеят там. Бене, a questo punto, allora, termina... Добре, на който етап Приключваме разискванията с изказвания на членовете. Давам думата на комисията. Госпожа Арно, имате думата, за да отговорите на различните поставени въпроси. Давам ви думата, госпожо. Ако ми позволите, господин председател, бих искал да кажа няколко по-общи неща за процеса, който се развива сега. Не трябва да забравяме, че каквото да се случва през последните седмици, има комисия по разглеждане на жалби, свързани с изборите. И тази комисия също така има в състава си трима международни експерти. Тази комисия се ползва с доверието и подкрепата на международната общност. Ние не можем да работим с тях, но тази комисия работи и те разглеждат всички жалби, които са били заведени. Също така комисията провежда разследвания по много от жалбите. И разбира се, тази комисия ще допринесе за качеството на резултатите от първия кръг. И нека да не забравяме, че тази комисия още ще работи няколко седмици. Трябва да изчакаме резултатите. Освен това, що се отнася до окончателния доклад на мисията на избирателите ще излезе през октомври. Затова трябва да изчакаме октомври. Що се отнася до идеята за това какво ще случи с втория кръг, мисля си, че е много трудно да се изказват предположения дали ще има или няма да има такъв кръг. Е, трябва да кажа, че е много трудно да се призовава към такова нещо и да се защити една такава идея. Аз съм сигурна, че комисарят е, по външни отношения ще следи внимателно ситуация. Не съм много сигурна, че господин Холбърг е призовавал към повторни избори, Госпожа Луначек попита за възможността хората да работят заедно. Разбира се, има много всякакви възможности. Доктор Абдула работеше в правителството на Карзай, така че не е много трудно да си представим, че може да се развият най-различни възможности. И освен това се правят изявления публични и в частни разговори от доктор Абдула. И те показват, че той е един достатъчно умерен човек. But my point is we shouldn't really speculate about that now. Така че мисля, че ще е много трудно да говорим, ако ще има повторни избори. Ние ще знаем за това. Но най-важното за нас е да гарантираме това, че имаме максимално високо възможно качество на резултатите в сложните условия, които съществуват на място. И тук Комисията по разглеждане на жалбите има решаваща роля. Извън това, независимо от това, кой ще оглави държавата, ще има пред нас огромно предизвикателство, когато преминем към новия етап на подкрепа за Афганистан. Искам да подчертая още веднъж. САЩ ясно са променили своята политика. В момента САЩ настояват за съвсем друг подход. Те промениха политиката си. Генерал Кристал и други лица заявяват това. И точно това е нещо, което ние се опитахме да правим през последните 2-3 години. Разбира се, ние не постигнахме някакви страхотни успехи, но все пак ние полагаме усилия. Ние искаме да осигурим компетентно и прозрачно управление на държавата. Ние искаме държава да стане поне малко по-устойчива и малко по-добра за живота на нейните граждани. Наистина искаме афганистанците, най-вече афганското правителство, да започне да мисли за сигурността на хората в Афганистан. Наистина ситуацията много често е трагична. Имаше човешки жертви, както знаем. И още два момента. Говореше се за договори, възложени на чужди фирми. Нямаше никакви такива доказателства за подобни неща. Разбира се, Проблемът съществува, че когато сте голям международен донор, едва ли имате много възможности, освен да използвате чуждестранни изпълнители, нещо, което ние правим, но разбира се, ни стремим да има участие и на местни афгански фирми. Разбира се, много е важно да имаме дебат. Също така бяхме, за да... на нас ни беше зададен въпрос за Пакистан. И наистина в момента ние подпомагаме Пакистан, така че пакистанската армия да може да контролира по-добре проблематичните райони в Пакистан. Районите, от които идва подкрепата за талибаните в Афганистан. Мисля, че последното, което ще кажа е, че ние в Европейската комисия приветстваме продължаването на дебата за Афганистан. Ние разглеждаме като наш дълг увеличаването на помощта, увеличаване на нашата дейност по укрепване на държавата. Така че колкото повече обсъждаме нещата съвместно, толкова по-добре. И аз съм сигурен, че госпожа комисар би казала същото. Благодаря ви. Госпожа Арно. Благодаря. Ако ми позволите, ще кажа следното. Що се отнася до желанието на господин Обиолса да се срещне с господин Секои и господин Морион, господин Секои е с господин Билт в Афганистан, господин Морион се връща там. Не мога да говоря от името на а, господин Морион, защото нашите констатации са а, независими. Мисля, че госпожа Нейц, господин Салафранка можем а, да кажем, че ни припомниха много важни неща. Мисля, че нашият шеф никога не е използвал думите free and fair на английски т.е. свободни и справедливи избори. Е, процесът е много по-сложен. Добре ли е, е това, което е било написано? Ами ние сме там, за да валидираме резултатите, а все още не сме стигнали до този етап. Всички е, се концентрират върху деня на изборите, обаче има много процеси, които са протекли преди това. Има процеси, които протичат и след този ден и остават невидими. И за това мога ли да цитирам господин Морион, за да отговоря на госпожа Луначек? Според мен той искал да каже следното. Тълкувам. самото произвеждане на изборите е облегчаващо. без изборите всичко щеше да бъде много по-лошо както каза и господин Салафранка, до някъде бяхме облегчени от това, че нашите екипи не бях в пряка опасност и не пострадаха пряко, въпреки че имаше много опасности, имаше хора, които загинаха. Афганската полиция свърши прекрасна работа в наша защита, но все пак не можем в момента да валидираме резултите, е, не можем, не можем да валидираме резултатите. Не трябва да има погрешни очаквания. Е, госпожа Луначек, е, тук се говори, че е, правната уредба е прилична, че все пак нещата са протекли в един сравнително приличен порядък. Има само една силна критика извън този неутрален език, която е отправил господин Морион в комуникето си за пресата и то относно положението на жените. Е, когато госпожа Фереро Валнер пое този портфейл, е, тя искаше в мисията да се включи специално човек, който да следи положението е, на жените. В Афганистан положението е катастрофално, както от към пасивно, така и от към активно избирателно право. Господин Майер спомена шиитския закон който се оказа лоша изненада. Е, изненада не е точната дума, е, казва ораторката, но все пак голям проблем. Сега, е, има специално сътрудничество между е, Афганистан и УНИЦЕФ. Е, както каже за госпожа Нейт, много други участници има в тази ситуация на място. Ние сътрудничихме с е, екипите на УНИЦЕФ, но както мнозина от вас казаха, става дума за изключителни обстоятелства. Всъщност, поправя се ораторката, не исках да кажа УНИЦЕФ, а ЮНИФЕ. Сега, господин Плеврис каза, че трябва да се изчакат резултатите от изборите. Необходимо е за тази цел комисията по изборните жалби да свърши работата си. Не мога да прогнозирам, но е явно, Има 2103 жалби, от които 670 или 618 всъщност се смятат за особено тежки случаи, засягащи тежки случаи на нарушение. За момента това, което можем да направим е да е, чакаме, да успокоим топката и да не правим нищо, което може да се възприеме като намеса във вътрешните политически игри questi ultimi interventi di replica così puntuali. Благодаря за тези последни думи, които бяха много конкретни. Благодаря и за конкретните предложения, които се съдържаха в тях. Мисля, че всички се интересуват от ситуацията, която продължава да бъде проблематична. Утре сутринта ще дойде господин Зигфрид, посланника, и това ще бъде всъщност много добра възможност да го поканим, тъй като в края на месеца ще има още едно заседание. Той днес не успя да дойде при нас, защото имаше други ангажименти, но в но ние ще се върнем отново на темата, по която говорихме днес и той най-вероятно ще ни предостави още важна информация. В едно от следващите ни заседания преди края на месеца, всъщност на 28, 29 и 30 септември в Брюксел, а преди това ще се съберем на 15 септември в Страсбург. Може да си запишете тези дати, въпреки че ще ги а, предоставим и писменно. Министър Билт беше в Кабул. Посланника го прие а, и го информира лично за положението. Общия съвет по международни въпроси ще се събере на заседание и той ще докладва пред него за видяното. Аз лично възнамерявам да поканя посланник да дойде на заседание на нашата група, защото той е добре запознат с всички теми на Европейския съюз и Афганистан. Също така познава много добре и Пакистан. ще бъде много добре, ако те дойдат заедно с генерал Мурион. може би ще можем да направим общо заседание с Комисията по развитието по темата за Афганистан, за да можем да получим пълна картина на ситуацията, за да видим действително как са протекли изборите, дали е възможно да има втори тур на изборите, дали ситуацията се е стабилизирала до известна степен и изобщо как да подходим по-конкретно. Все още нещата не са твърдо определени, но се надявам, че сте съгласни с а, начина кой, на процедиране, който предложих. Ще се видим на следващите заседания, с което закл... завършвам официалната част на днешното заседание и ще започнем среща с координаторите. Ще помоля всички от вас, които не са координатори, да напуснат залата, за да можем да започнем заседанието на координаторите. Ще направим 5 минути почивка. С останалите ще се видим на 15 септември в Страсбург.